el señor presidente. Queridas, queridas colegas, Уважаеми колеги, не виждам нито един мъж депутат в залата. Имаме шестима души в залата. Мисля, че това е достатъчно. Като начало, разбира се, комисария е тук и можем да започнем разисквания по темата нови храни, доклад на госпожа Леотарта. Госпожа Лиотард, в качеството си на докладчик, има думата, за да представи доклада. Разполагате се в 4 минути. Благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на всички, които присъстват, както и на тези, които не са тук, докладчиците в Сянка, други колеги. Искам да им благодаря за отличното сътрудничество. Целта на този нов регламент се отнася до безопасността, но има и други важни аспекти, като тези за околната среда, хуманното отношение към животните и прочие. Тук се говори много за храната, как се приготвя, Разбира се, нищо не трябва да се прави за сметка на здравето на хората. Надяваме се, че ще спечелим на своя страна и съвета. Какво имаме предвид под нови храни? На първо място това са продукти, които не са били на пазара на Европейския съюз преди 1997 или защото не са били измислени или защото не са били признати като храни. Що се отнася до потребителите, новите неща са нещо добро, новите технологии могат да ни помогнат, например, борбата срещу затластяването. Но трябва да сме изцяло убедени, че тези технологии са изцяло безопасни за храненето на хората, както и на животните. Ако трябва да бъдат пускани на пазара такива храни, ние трябва да прилагаме винаги принципа на предпазните мерки. Тоест, ако няма гаранции за безопасност, тези храни не трябва да стигат до масата ни. Необходимо е да има ясно етики... етикетиране на новите храни, но тук възниква и проблем. Месо, което е от клонирани животни и тяхното потомство. Изразходват се средства за продукти, които не винаги са приемливи от гледна точка на здравето на животните. Клонираните животни не са родени по нормален начин, често те имат малформации, няма ясни търговски практики възможността клонирано месо да стига до хранителната верига не може да се изключи изцяло. Дебата за клонираните животни не е нещо ново. Още през 1996 година Европейския парламент прие законодателство за клонираните животни. Нил Периш през 1998 година изготви доклад за търговията с месо от клонирани животни. В доклада имаше апел от Европейския парламент, който не беше възприят. Тогава съветът беше убеден, че месо от клонирано животно може да се включи в новото законодателство по храните и не можахме да постигнем съгласие с съвета. Ако парламентът даде съгласието си за такива храни от клонирани животни, това трябва да бъде на основата на ново законодателство, така че да е ясно каква храна потребяваме и да се огледат всички въпроси на безопасността, свързани с безопасността на, за здравето на, на хората, като се отчита също и хуманното отношение към животното. Времето тече бързо в САЩ. Търговията с клонирани животни е разрешено, което означава, че е много вероятно такова месо да стигне и до пазара на Европейския съюз. Европейският парламент трябва да отстоява твърдо своята позиция, както го прави през последните години. Не може в последната минута да приемем нещо, което е неприемлива изненада. Необходимо е ние да имаме ясни препоръки. Ние не искаме да има месо от клонирани животни на нашия пазар. Благодаря ви, госпожо Леотар. Вие сте колега ветеран и знаете, че разполагате с 4 минути в началото на дебата и още две в края. И така, ако използвате 6 минути в началото, ще разполагате само с секунди за края на дебата. Тоест, трябва да се осигурите достатъчно време за накрая. Сега давам думата на комисаря Джон Дали да реагира на доклада, както и на въведението, направено от докладчика. Господин комисар, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, през март миналата година парламента гласува на първо четене предложението за новите храни. Много от приетите предложения за изменения са включени в приетата от съвета на първо четене през март позиция на съвета. Съвета поддържа принципа за предварителна одобрение на новите храни преди пускането им на пазара, за да се гарантира тяхната безопасност и за да се уважават както интересите на потребителите, така и на околната среда. Предложената процедура ще а, ускори и а, оптимизира про, а, процедурата до сега. Ще се поставят а, м, точни срокове за всеки етап от процеса. Ще има и процес на оценка за, пускането, за допускането по-лесно на традиционни храни от трети страни. Благодарен съм на парламента за подкрепата за а, оптимизирането на разрешителния процес. Що се отнася до наноматериалите, комисията обмисля предложението на пред парламента за забраната на, храните, на наноматериалите е, благосклонно. Но преди да се решат нещата, трябва да се а, освоят а, в практиката новите промени след Лисабонския договор и по-специално определението за наноматериали. Надявам се, че в своевременно одобрените предложения за изменения ще бъдат гласувани. Що се отнася до клонирането, високо ценя вниманието, което обръща парламента на тази тема. Трябва да се отчитат всички аспекти на клонирането за използването им в хранителни, е, но вкусовата промишленост и след това ще излезем с законодателно предложение. Благодаря за специално за коментарите относно здравословното състояние на клонираните животни и тяхното потомство. Въздействието на клонираните животни върху търговията също трябва да се вземе предвид. Без никакви предразсъдъци ще се запозная подробно с предложенията в този доклад, за да може ефективно да се възприемат някои от предложенията. Докладът има цел, за цел да се стигне до решение приемливо за всички институции. Искам да благодаря на докладчика госпожа Леотард и на докладчиците в Сянка за тяхната подкрепа по тази благородна кауза. Сега изчаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата първо на записалите се от различните парламентарни групи. Първо с удоволствие на госпожа Пилара Юсо, която освен, че ми е колега, е, ми е и от... А, ние сме от един същи регион в а, Испания. Даваме думата с удоволствие две минути. Благодаря много, господин председател. За мен е удоволствие за а, това, че вие ми давате думата. Както бе казано, Господин комисар, това е един много важен регламент за потребителите. Тук говорим за новите храни и, както вече се каза, най-противоречивият въпрос тук е свързан с месото от клонирани животни и тяхното потомство. Става дума не само за клонираните животни, но и за тяхното потомство. И разбира се, не бе възможно да се посветят само няколко абзаца на съвсем новата технология на клонирането. И така, както бе обещано, Комисията по ангажимент да, представи едно законодателно предложение, в което се включат всички тези въпроси. Ако говорим за месото от клонирани продукти. Трябва ли да чакаме комисията да излезе с предложение по този въпрос? Мисля, че комисията трябва да излезе с предложение и оттам нататък ние трябва да дадем своето становище за това в каква посока трябва да се предвижи това предложение и ще вземем решение дали, или, дали одобряваме или не одобряваме вашето предложение. В парламентът мненията са разделени. И е, има един въпрос тук, който изключително много ме вълнува. Това е въпросът за наноматериалите. Необходима ни е нова дефиниция на наноматериалите. Не е само за целите на етикетирането. Става дума също и за сериозни научни проучвания. Това са нови материали, които ще се е, включват в е, хранителните суровини и е, Здрав... Здравните въпроси тук са изключително важни. Председателят, благодаря. Само не успях да кажа, госпожо, че говорите от името на е НП. А сега давам думата на госпожа Сърба от името на, госп... на социалистите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа, както и за сътрудничеството с нас по много важни за нашата група аспекти. Основното ни е безпокойство винаги е било свързано с храни, произвеждани от месо конирни животни. Изследвания върху консумирането на такива продукти е, са доста ограничени и те не са довели до извода, че консумацията на такова месо е безопасна. Липсата на такива знания за ефекта върху потребителите, както и проблеми свързани с здравето на животните, ни кара да мислим, че не е оправдано използването на такива продукти. Докладът разглежда използването на наноматериали в производството на храни. Ефекта на наноматериалите върху човешкото тяло също не са известни, затова ние трябва да направим всичко, за да бъде потреблението им безопасно. Необходимо е да има специална оценка от органа по безопасност на храните, преди да се разреши потребяването на такава продукция и продажбата на такава продукция. Ние трябва да сме напълно наясно какъв ще бъде ефекта на новите технологии върху хората и околната среда, преди да ги използваме. Хората трябва да бъдат информирани какво консумират. За това трябва да има изисквания за етикетиране. Основната цел на регламента е безопасност на храните. Въпросът за здравето на животните също е много важен. Аз Подкрепям измененията, които са за хуманно отношение към животните, разработването на альтернативни методи за е, изпитания, както и обмен на данни, които са събрани при такива изпитания. Позицията на парламента по тези въпроси е ясна още от самото първо четене. Докладът беше прият с огромно мнозинство. Като се има предвид, че съветът не желаеше да направи компромис за храни от клонирани животни, важно е на този етап Европейският парламент да заеме твърда позиция. Ние представляваме интересите на гражданите и не бива да забравяме това. Благодаря ви много. Сега от името на групата на либералите, госпожа Парванова за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам да се изкажа от името на групата Ръпата и от името на докладчика в госпожа Лепаш, да и, а, а, от въобще основните важни елементи на този доклад. Както колегите казаха, когато говорим за новите е, храни, най-спорният въпрос е клонирането на животните. Все още няма ясна информация дали това е, е безопасно и е, освен това има сериозни проблеми, свързани с здравето на тези животни, с намаляване на биологичното многообразие и с екологични съображения. Именно заради това искаме да изключим такова месо, произведено от клонирани животни и, техните, и тяхното потомство от, е, обхват, от приложното поле на а, е, това законодателство. Мисля, че а, е, а, не е приемливо да се а, допуска навлизането на такива продукти, без да се знае всичко за тези технологии. И позицията бе ясно заявена от парламента още през 2008 година в резолюцията по клонирането на животните е, за е, целите е, на хранителната промишленост. Що се отнася до наноматериалите, те не трябва да се включват, да се пускат на пазара преди да се уточнят методи за проверка на тяхната безопасност. Те трябва да се уточнят от ЕФСА, заедно с всички заинтересовани страни трябва да се одобрят от държавите членки от парламента. Повечето от нас също така са съгласни, че прозрачността е много важна. Именно заради това трябва да гарантираме достъп, обществен достъп до данните, възоснова на които се прави оценка на риска не само проучванията, платени с обществени средства, трябва да са достъпни, а всички данни, свързани с оценката на риска, свързани с конвенцията Аргос и с правото, което се прилага. Тук не можем да използваме съображения, свързани с интелектуалната собственост. Същото трябва да въжи и с храни, извинете, с месо, произведено от животни, хранени с генетично модифицирани организми. Надяваме се да се получи един ясен текст, който да гарантира яснота и прозрачност за нашите граждани. Благодаря, колега. Давам думата на колегата Стая за 4 минути. Колегас, комисарис, благодаря много. Уважаеми господин председател, колеги, господин комисар. Когато ме избраха за първи път за депутат, една от първите теми, които се обсъждаше, беше за безопасността на храните. Тогава в Белгия имахме криза с заразено пилешко. След това излезе и бялата книга на Комисията за безопасност на храните. Там, а мисля, 83 мерки бяха предвидени с цел подобряване на безопасността на храните в Европейския съюз. Сега може да се гордеем с постигнато почти 90% от мерките вече са факта. Но а, все още а, трябва да се работи. И това се каза. Трябва да направим оценка как ще боравим с тези нови продукти, нови храни. Това са хранителни продукти, при които се използват нови техники на производство, които не са съществували преди 15 май 1997 година. Първоначалното предложение 2008 година на комисията имаше редица цели, е, защита на безопасността и разумен пазар на хранителните стоки. Както каза госпожа Лиотард, е, доста работа бе необходима. Тя самата работи прекрасно с докладчиците в сянка, с специалистите от е, комисията, от областта на безопасността на храните и околната среда. Тя успя да да събере голямо мнозинство в своя подкрепа, нещо, което рядко се случва. 658 бяха депутатите, които я подкрепиха. Съветът не присъства тук, но по този въпрос парламентът е единодушен. Храни от клонирани животни и техното потомство да не влизат в приложното поле на директивата. Искаме и повече искаме законодателно предложение от комисията. Групата на зелените иска да не се спира до тук. Ние твърдим, че искаме да се наложи мораториум на този вид храни. И комисията а, се призовава да предложи законодателно предложение в скоро време в тази посока. Това бе казано и от преждеговорившите. Това показва спешността на въпроса, но съветът отсъства съвсем малко от нашите предложения за изменения на първо четене са прияти от съвета. Очевидно съветът не действа бързо, което е жалко. Ние проведохме през миналите месеци доста неформални срещи, но почти никакъв напредък не бе постигнат. Сега приближава второ четене трябва да се напредне в процеса на, на помиряване на становищата с съвета. Искам да изкажа похвала за докладчика за това, че искаме да възприемем много от първоначално направените на първо четене предложения и по-специално за животните, клонираните животни и техните потомства. Надявам се, че този път ще имаме реална дискусия по съгласуването че ще има още доклад и от комисията, но преди всичко законодателно предложение. То е необходимо. Благодаря, господин Стес. Сега от групата Европа за свобода и демокрация госпожа Рошбак. Благодаря. Благодаря на госпожа Леотар за нейната работа. Аз проявявам силен интерес към правото на потребителите за информация за всички храни. Няма достатъчно информация за новите храни, за използваните в тях съставки и как те могат да се отразят върху нашето здраве, например как могат да се отразят наноматериалите, дали трябва да бъдат регламентирани. Има доста замесени интереси. Наноматериалите, клонирането на животни, езотерни продукти вече се използват в други части на света, но кой иска тези мерки? Това е индустрията, която иска да продава повече или потребителите? Аз считам, че потребителите в Европейския съюз искат да имат добри храни в своите супермаркети. Те искат да знаят какво е включено в тяхното производство. В моята страна все повече хора се обръщат към биологични храни, които не, които не са използвани изкуствени съставки. Искам да благодаря наказаното от господин Дали за клонираните животни. В Европейския съюз можем да минем без такива животни. Милиони и половина ние произвеждаме огромно количество други храни, без да прибягваме до клониране. Господин Сеско, като независим депутат, има думата. Благодаря, господин председател. Получени чрез нанотехнологии храни трябва да бъдат обект на оценка на риска преди да бъдат разрешени, да бъдат съответно етикетирани, преди да бъдат пуснати на европейския пазар. Що се отнася до храните от клонирани животни и тяхното потомство? В тази директива се е, настоява да се защитава здравето на човека. Това наименование нови храни ви кара да мечтаете за някакви фантастични храни, прекрасни, вкусни, които не сте вкусвали до сега. За съжаление, реалността е друга. Желанието да не се допуска използването на нанотехнологии и техните продукти без а, а, оценка на риска е съвсем а, обосновано все по-често се случват научните открития. Те могат да носят решения за да се преборим с глада по цял свят. Това обаче не означава, че можем да загърбваме безопасността, своята и на бъдните поколения. Понякога оставаме с впечатлението, че говорим стотици години вече за новите храни и за кланираните животни, че без тях не можем да живеем. Трябва ли да ви напомням, че технологиите за производство на тези храни от много аспекти все още се намират в експериментална фаза. В крайна сметка, готови ли сте вие да сервирате тези храни на си деца? Благодаря. Благодаря ви. Така приключваме с изказванията от името на съответните политически групи. Сега продължаваме с изказване на депутатите в лично качество. Започваме с господин Питер Лизер. Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Аз искам да изразя своята благодарност към госпожа Лиотер групата на ЕНП не може да подкрепи всички предложения, особено да, въпроса за добавките за тези животни, които са били хранени с генетично модифицирани организми, но все пак добре си и Искам да благодаря и на докладчика Сянка Пилар и Аюза, която свърши отлична работа. Както бяхме Както беше вече обяснено, имахме противоречия в нашата група по въпроса за клонираните животни, но все пак мога а, с удоволствие да заявя, че по-голямата част от а, групата на НП е а, за забрана а, на храни, произведени от клонирани животни. И това ще стане ясно и утре при гласуването. Причината, а, поради а, която сме против, е и защото експерти от областта на селското стопанство смятат, че не са необходими такива продукти. това не е необходимо и по етически съображения. Ако се клонират все повече животни, е, има много голямо изкушение да се клонират и хора. Това е недопустимо. тук не говорим за една просто неясна реакция. Просто, ако се разгледат нещата, става ясно, че не може да се подкрепи такова предложение с чиста съвест. Твърде много въпроси остават без отговор. Въпросът и за е, хуманното отношение към животните също е много важни. Е, бе заявено, че клонираните животни но, е, е, живеят изключително тежко. 10% от ембрионите умират преди да се родят, една трета умират до третия месец. А, и всичко това се случва по, а, е, с а, е, ужасни страдания. А, бащите основатели каз, бяха заявили, че не е Добре да се пропускат такива важни въпроси от погледа. За това ще е, изразим подкрепата си. Благодаря, господин Джо Йолайнен, Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. В политическите групи ситуацията е сходна, но в комисията имахме доста спорен дебат по този регламент. Мнозинството считаха, че трябва да гласуваме приложение на докладчика, за да дадем ясен сигнал на Европейската комисия и на съвета. Ясно е, както сам казахте, господин комисар, по новите храни, че е необходимо да има предварително авторизиране преди те да бъдат пуснати на пазара. Трябва да има централизирана процедура за авторизиране. Ние искаме да имаме 27 различни системи в държавите членки, които няма да съответстват на единия пазар и няма да се прилагат еднакви стандарти за безопасност на, на храните. Използването на нанотехнологии, на геномодифицирани организми изискват да бъдат проучени а, техните ефекти и върху здравето на хората, преди да се допусне използването им в храни, преди те да стигнат до супермаркети. Ние искаме потребителите да имат свободата да избират сами, затова се нуждаем от етикетиране, обозначаване, че такива съставки съществуват и са включени в храните. Може би трябва да се излезе с определени правила. Много неща бяха казани за месо от клонирани животни. Бих искал, господин комисар, този въпрос да не бъде включен в приложното поле на регламента, да бъдат разрешени неспорните въпроси. Затова, преди да приключи процедурата за помирение. Направете така, че храните от клонирани животни да бъдат изключени от обхвата на регламента. Благодаря господин Роси за една минута. Нормативната база за новите храни включва и а, един списък а, от а, храни, които вече са допусти до пазара. Сега се казва, че тези храни трябва да отговарят на изискванията, които са приложими в Европейския съюз, в случай, че тези съставки се внасят. Трябва да направим така, че на нашия пазар да не се допускат храни, които да се промъкват между правилата. Имаме списък, в който се включват чисто месо, което обаче е от клонирани животни и то стига нашата трапеза. Ние не искаме това. За това са нужни бързи предложения относно въвеждането на на етикети за това. Ние сме за нулев допуск на този вид месо до пазара. Благодаря. Сега госпожа Морвай. Благодаря много, господин председател. Хранителните продукти, които се внасят в Европейския съюз отвън, трябва да се проверяват много внимателно. На практика не успяхме да постигнем много – голямото постижение би било да могат да се внасят хранителни продукти в Европейския съюз, само ако техните производители напълно спазват стандартите, които се прилагат за фермерите тук в Европейския съюз, в Унгария, например. Трябва съвсем ясно да се определят принципите. И така, и само ако може да има ясни гаранции е, за безопасността на хранителния продукт и е, за хуманно отношение към животните, да може да се внасят тези материали и суровини. Едно добро постижение е, че вече ще има задължително етикетиране на храните от произведени от генетично модифицирани организми. И разбира се, най-големият ни приоритет трябва да бъде безопасността. Нека да не забравяме и позицията на фермерите. да говорим и за справедлива конкуренция. Благодаря, госпожа Морвай. А сега давам думата на госпожа Гростет за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Днес ние обсъждаме регламент, който е особено важен, защото се отнася до новите храни и технологическите новости. Това е много важно за хранително-вкусовата индустрия и трябва да се следи за интересите на потребителите. Има някои нови продукти, които са по-здравословни. Що се отнася до пускането на пазара на храни от клонирани животни и тяхното потомство, Говори се за пълна забрана. Жалко е, че можем да имаме само идеологическа позиция по въпроса за клонираните животни. Европейската комисия се ангажира с предложение без да казва дали ще бъде наложена забрана или не. Нека да не бъдем научно ни популисти по такива толкова важни за хората въпроси, които искат дълбок размисъл. Нека да, да не стигаме до крайна позиция по толкова сложен проблем, който трябва да се разглежда в дълбочина. Принципа за предпазните мерки е важен, но трябва да се базираме на научни доказателства, а не на идеология. Разбира се и на оценка на риска. Ако този принцип се прилагаше преди едно десетилетие, нямаше да се допусне, например, трансплантирането на трансплантациите на сърце. На практика храни от потомство на клонирани животни вече съществуват на европейския пазар – Европейската комисия трябва да действа с ясно съзнание в пълен интерес на потребителите. Този парламент трябва да обсъди въпроса, да предложи изменение и да каже какво е мнението му по този важен въпрос. Благодаря, госпожо Гростет. Господин Шналхарт за две минути. Господин председател, дами и господа, господин комисар – в началото си зададах въпроса, трябва ли ни е, регламент за новите храни? Нямаме ли достатъчно нормативна, е, нормативни актове в областта е, на храните? Да, имаме нужда от този акт. И въпреки старанието да се намали бюрокрацията и бумащината. А, сега а, по относ... мисля, че а, ако докладчика иска да внесе всички изменения, отхвърлени на първо четене, какво ще стане? Например, за ГМО. Там вече имаме пълен набор от нормативни актове, така че мисля, те трябва да излязат. Да не се повтарят идеологически а, доктрини а, и изказвания, които вече бяха отхвърлени, а, защото само ще се обърка е, обществеността няма да има ясни нормативни правила. И в бъдеще трябва да се предпазваме от това нанотехнологиите да се демонизират и да се спъва всячески прогреса. Преди седмица бях на конференция в Германия за нанотехнологиите. Удивително беше, колко много изследвания са извършени, колко много информация има. Мисля, че трябва да се поканят тези специалисти в съответната парламентарна комисия, защото не бива да зачеркваме нанотехнологиите. Там има много възможности. Що се отнася до колонираните животни, искам да кажа, че по силата на Лисабонския договор имаме задължението да се грижим за а, човешкото отношение към животните и за тяхто здраве. А, сега комисарят каза, че ще имаме нов документ по, този, е, по тази тематика. Аз ще чакам с нетърпение да го прочета. Благодаря, че ме изслушахте. Благодаря ви. Сега колегата Антонеско, минута и половина. Благодаря, господин председател. Цета на е, разглеждането на този регламент е да се осигури високо ниво на е, безопасност на храните и защита на потребителите, защита на околната среда и на хуманното отношение е, към животните, като се взема предвид принципа на превенцията. Когато става дума за клонирани животни, много често те страдат от всевъзможни заболявания, без да е ясно каква е причината за това и не е ясно а, каква точно е разликата между а, обичайните и клонираните животни, и за да го предизвика. А, едно животно успешно се клонира на 75 опита. А, да не говорим, че тук има и а, проблеми свързани с безопасността. На този етап технологията е твърде опасна за използване от а, за консумация. А, и е, е, това е доста сериозно съображение. Заплахите са сериозни и затова твърдо трябва да заявим своята позиция. Като вземем предвид и етичните съображения и хуманното отношение към животните и това, че не може да се счита за безопасна тази технология, мисля, че трябва тя да бъде забранена. Благодаря, госпожа Антонеско. Минута и половина е, е, има е, думата колегата Фелнер jag har på bordet är inte samma sak. Благодаря ви, господин председателю. Храната, която потребявам аз, не е същата, каквато са потребявали моите баба и дядо. Те от своя страна са потребявали различна храна в сравнение с тази потребявана от техните баба и дядо. Един ден моите деца ще се хранят с продукти, които сигурно няма да разпознавам като храна. Мисля, че това е напълно уместно. Ние, ние трябва да забраняваме новите храни. Необходимо е да се подчертая тук няколко неща. Правните норми трябва да се базират на научни доказателства, а не само на личен вкус или на съблюдаване на интересите на определени кръгове. Трябва да гарантираме безопасността на нашите храни, обаче тъй като иначе потребителите ще обърнат гръб на новите храни, ако не са убедени, че тези храни са безопасни за тяхното здраве. Комисаря следва да има това предвид. Трябва да направим така, че аргументите против новите храни, които не са основателни, няма да създават нови търговски бариери. Благодаря ви. Колегата Клас има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Нови храни предполагат нови правила. Парламентарната комисия по ЕНВИ разгледа и моралните аспекти. Те са много важни, както се разбра и от тази вечершните дебати особено по отношение на клонираните животни. А, нямаме нужда а, от това да ползваме месо от клонирани животни. Това месо може и да не вреди непременно на здравето, но не може винаги да се изключат рисковете от това. Няма твърди доказателства за това, какви болки се приемат за поносими, когато става въпрос за животните. И има статистика, която сочи, че клонираните животни, техните потомства се разболяват по-често. Трябва да разполагаме с информацията преди да вземаме решение. Не може да казваме, че всичко е в интерес на човека. Трябва да имаме ясно послание за пред комисията, за пред нашите граждани. Третата тема в, тази, е, в този регламент е за нанотехнологиите, за това, че не се знае достатъчно за техната безопасност. За това не трябва хоризонтална дефиниция, приложима не само за новите храни, но и за материалите, които влизат в контакт а, с продукта при козметиката а, и Искаме, искаме комисията максимално скоро да излезе с предложение, отчитайки нашите искания от първо четене. Благодаря, госпожа Клас. Сега госпожа Ранзули за една минута. Си, грация, президенте. Благодаря, господин председател. Осем от всеки 10 европейски граждани не смятат, че клонирането на животни за производство на храни е, е допустимо. А 6 от 10 казват, че никога при никакви обстоятелства не биха консумирали храна, която е произведена по такъв път. Това ясно показва резистентността срещу клонирането за целите на производството на храни. Говорим и за преработката на храни, като се използват, използва месо от такива клонирани животни. Хората казват, че това е въпрос на избор, но ако има месо или млечни продукти, които идват от а, такива животни, е, тогава а, хората направо могат да започнат да си ги произвеждат в лабораториите. Мисля, че не е сигурно, че клонирането на животни, използването на продукти от тях а, за консумация е безопасно за хората, а и животните много често са сериозно увреждани при този процес. Има ферми, които работят отлично и производ... произвеждат отлични продукти ежедневно. А... И а, когато се избира между добрата и лошата храна, а, такъв избор можем да правим навсякъде, ако Средиземно море е ясно какъв избор се прави. Благодаря. Преминаваме към процедурата за и спонтанни изказвания. Не... Обикновено даваме думата на петима желащи да се изкажат. Сега има седем желащи да се изкажат. Знаете обаче, че разполагате само с една минута преди да изключа вашия микрофон. Госпожа Костингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената от нея работа. С втория проект за регламента, за новите регламенти, се прилагат цялостни правила за пускането на пазара на нови храни. Така ще се гарантира по-голяма степен безопасността. Трябва да отчитаме здравословните и етични аспекти преди да допуснем храни от клонирани животни на пазара. Ние трябва да настояваме за високо качество, независимо дали се използват традиционни или нетрадиционни методи на производство. По отношение на храните трябва да се прилага предпазливия подход. Ние не се нуждаем от храни от клонирани животни. При предстоящото второ четене Ораторите прекъснат. Госпожа Каленбах има думата. Благодаря много на докладчика. Поискахме от комисията да вземе на сериозно казаното от нас днес. Нужен е нов регламент, що се отнася до безопасното пускане на пазара на нови храни. Не желаем клонирано месо по редица причини нямаме нужда от него. Европейските ни потребители отхвърлят този продукт а, и се създава почва за паника с твърденията за това, че е, всичко, всички протести са, е, нямат научно основание но докато има такива научни доказателства, трябва да се съмняваме и да застанем срещу тези продукти. Това е в интерес и на потребителите, и на европейските земеделци. Благодаря. Ich möchte mich zur Verwendung von Nanomaterialien in Lebensmitteln Госпожа Бергман. Благодаря много, господин председател. Ще говоря за използването на нанопродукти в храните. Нашите граждани изключително много се притесняват от е, такава една възможност, защото няма нищо сигурно за тези продукти. Оказва се, че Агенцията за безопасност на храните а, не е наясно с факта, че все още няма а, достатъчно нужни доказателства, че тези а, материали няма да имат отрицателен ефект върху човешки организъм. Така че не е допустимо допустимо наноматериалите да се допускат до хранителни продукти преди да са проведени съответните тестове. Също така искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Господин Миколашик има думата. Господин председател, господин комисар, Дали, искам да се спре на въпроса за забрана на пластирането на пазара на храни, клонени животни и тяхното подомство. Аз считам, че това е неприемливо от гледна точка на световните е, пазари. Имаме достатъчно храна на нашия пазар и не е необходимо да прибягваме до храни от клонирани животни. Но е, също се създават и сериозни опасения, свързани с е, етичните аспекти. Трябва да се базираме на научните доказателства и препоръки, предоставени от Европейската агенция по безопасността на храните, както и да се отчитат аспектите свързани с здравето на животните и хуманното отношение към тях. Няма убедителни доказателства. Ораторът е прекъснат. Господин Синес има думата. Благодаря много, господин председател. Цялата тема за забраната на клонираното месо и недопускането му до пазара се третира в 109 член на Лисабонския договор. Трябва да се извършат съответните проучвания, касаещи здравеопазването и а, също хуманното отношение към съответните животни. То в тези изследвания не са на лице. Същото въжи и за нанотехнологиите. Откроява се въпроса за етикетирането, защото европейските граждани имат право да знаят какво се съдържа в храната, която потребяват и е, тези хранителни продукти да бъдат е, произвеждани по приемлив начин и какво точно съдържат. Благодаря. Сега госпожа Даяна Доц. Uh, Господин комисар, смятам, че клонираните продукти и продукти, е, клонираните животни и продуктите от тях или от техните наследници не трябва да се използват за човешко потребление. Комисията трябва да забрани това. Междувременно не трябва каквито и да било такива продукти да бъдат допускани за в хранителната верига. Нанотехнологиите се използват все повече в преработката на храни по целия свят. В Европа са ни необходими добре разработени и безопасни, безопасни продукти приложението а, и регулирането и на технологиите на материалите е значение, за да можем да осигурим безопасност в цялата хранителна верига. Тези продукти трябва да са безопасни, да са тествани, да са одобрени и да са етикетирани по такъв начин, че да не се подвеждат потребителите. По отношение на вноса от трети страни трябва да се прилагат същите стандарти, които се прилагат в Европейския съюз и всички продукти трябва да се тестват, за да се провери. Председателят прекъсва оратор. Госпожа Ройтова има думата. Jako zpravodajce pro stanovisko v IMKU je mi líto, že mezi radou a parlamentem není schod. Благодаря ви много. Жалко е, че няма съгласие между парламента и съвета на второ четене. Бихме искали по-малко бюрокрация, <clears throat> по-малко разходи, по-добре е да се направи оценка на безопасността за човешкото здраве. také a označování produktů. Трябва да отчитаме мнението на експертите а, относно тези съвременни технологии. Храни, които съдържат а, генетично модифицирани организми са нещо друго. Тук обаче говорим за друг документ. Можем да кажем, че в този документ не трябва да се включват храни от клонирани животни. Ние трябва да забраним клонираните животни. Но какви са аргументите? Ако казвате на потребители, че имат избор между клонирани животни и храни от неклонирани животни, това е добре, но нека да видим какви са новите храни. Това може да е резултат от научния прогрес, но а, този прогрес отнема време и хората им е трябвало доста време, за да разберат, а, че плесенясалия хляб а, може да се използва за производство на пеницилин. Микрофонът е изключен. Благодаря за това изявление. С това приключваме изказванията по желание. Давам думата на комисаря Дали. Да, господин председател, благодаря, че ми давате думата. Уважаеми депутати, искам да повторя, че подкрепям следните принципи. Първо, замяната на децентрализираното разрешителен режим с централизиран европейско ниво. Оценката за безопасност ще се извършва от ЕФСА и решението за разрешаване на продукта ще се взема от комисията. Второ, въвеждане на процедура за въвеждане на основни насоки за традиционни храни от трети страни което да осигурява процедура за оценка на храните, оценка на техния риск. Трето, за гарантиране на безопасността на храните в някои отделни случаи може да се помисли за гарантиране защита на данните, от нашите до нови храни. Четвърто, необходимо са нови дефиниции за наноматериалите, които да се основават на науката и лесно да могат да се адаптират към научният прогрес. Това решение означава, че а, не бива политиците да дават определения, а, на, а, а научните работници. На пето място всички а, продукти, съдържащи вещества от нанотехнологии, трябва да се оценяват всяка по-отделно. Трябва потребителя на следващо място да има възможност да прави избора си на основата на информация относно тези наноматериали. Ще се запозная подробно с въпроса дали е уместно клонирането на животните да се третира в този регламент за новите храни, като темата излиза извън неговите рамки. Мога да обясня, да обещая на госпожа Лиотар, че съвсем хладнокръвно ще се разгледат всички аспекти, касаещи храните от клонирани животни и от техни, техто потомство и ще очаквам отново благо, плодотворен дебат в Европейския парламент. Този документ трябва да обедини всички наши усилия, за да се спасят институционалните и международните ни задължения. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ще приключим този дебат с двуминутно изявление на докладчика. Благодаря. Нека първо да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Жалко е, че няма представители на съвета на това заседание. Смятам, че парламентът съвсем ясно заяви своята позиция. Заявихме, че смятаме, че клонираните животни не би трябвало да попадат в приложното поле на този регламент и че е необходим обществен дебат по въпроса. Самата аз не бих искала да консумирам месо от такива животни, от клонирани животни, но а, може да има други, които искат отделно законодателство въпроса. Но при всички положения е ясно, че а, трябва да има отделно законодателство, отделни правила и в никакъв случай да не се включват тези храни а, в а, този регламент за новите храни. Днес говорим а, за а, нанотехнологиите и за клонираното месо, но разбира се, не трябва да забравяме, че регламентът покрива много повече въпроси. Той покрива всички нови технологии, които в момента се откриват от науката. Не е добре да задържаме иновациите, но едновременно с това е важно потребителите да са наясно какво консумират и да са сигурни, че консумират безопасна храна. Не е добре да се допуска проблема с месото от клонирани животни и да продължава да задържа придвижването напред на регламента за новите храни. Е, също така, е, когато говорим за традиционни естествени продукти, е добре те да могат да бъдат допускани до Европейския съюз. И е, смятам, че утре при гласуването ще дадем също толкова ясен сигнал, като този от днешния дебат. Благодаря, госпожа Длиотард, казва председателят. Гласуването ще се проведе утре на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Крамер за промишлените емисии. Комплексно